предлагаме тази промяна в дневния ред. Е, доклада се отлага за по-късна дата и, и така няма възражения. Преминаваме към а, е, гласуване е, на доклада а, на а, госпожа а, Халтала защитата срещу субсидиран внос. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Втория доклад на госпожа Халтала защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейския съюз. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Валенса споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Либерия. Моля, гласувайте едно по именно гласуване се предвижда тук. Край на гласуването. Приема се. Then Стигнахме до доклада на господин Мато. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания. Възможности за риболов и финансово участие. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на господин Бонано. Гражданска глобална навигационна спътникова система между ЕС и Корея. Едно по именно гласуване. Моля ви, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Доклада на госпожа Томашич нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 година. Едно поименно гласуване се предвижда тук. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. The report by Mr. Giegold ще гласуваме сега доклада на господин Гигол. Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции. И така ще гласуваме. Господин Карвар, желая думата. По процедура. Микрофон, моля. Благодаря, госпожо председател. Има 35 страници е, изменения, предложени от господин Гиголт, но аз ги получих само на немски е, миналата вечер, така че не бих могъл да поема е, отговорността пред моите избиратели да гласувам нещо, което не съм получил на английски и мисля, че би трябвало да се постараем да предоставяме езиковите версии. Миналата седмица, доколкото ми е известно, измененията са внесени, дадени са и за превод и са били преведени, така че би трябвало да сте ги получили, независимо от това къде сте бил. И така започваме с блок номер 1, 29, като номер на изменението, кой е за, против, въздържали се, приема се. А сега предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Гласуваме по законодателната резолюция по именно. Моля, гласувайте с електронни карти. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме е, е, за доклада на госпожа Йотова политика на сближаване в планинските райони на Европейския съюз. Параграф 16, оригиналния текст, две части. Е, първо гласуваме по именно по първата част. Е, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част, отново по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 56, оригинален текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Параграф 63, оригинален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф 68, оригинален текст, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема и втората част. Гласуваме поименно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Желая добър апетит на тези, които отиват на обяд. А сега ще изчакаме малко, докато колегите, които желаят да напуснат залата, излязат. Моля, излизайте бързичко и тихо. Желая, както казах, приятна обедна почивка.